Протоколът на днешното заседание ще бъде представен на парламента в началото на следващата пленарна сесия. Ако нямате възражения, резолюциите, за които гласувахме днес, ще бъдат изпратени до органите институции